И така, скъпи колеги, приканвам ви да вземете местата си. Надявам се, че ще има място за всеки по-отделно. Продължаваме работа, както вече бяхме казали, точно в 14.30. Искам да ви напомня промените, които настъпиха в нашия дневен ред. В началото на следобедното заседание е, продължаваме с съобщенията от тази сутрин е, по проучването, поръчано на е, тематичната служба за външна дейност във връзка с работата по Европейския инвестиционен фонд. Предварително благодаря на господин Фабиан Ял, за това, че продължихте, че приехте да работите днес, след обед. Искам да ви кажа, че тази част от заседанието ще ни отнеме 20 на минути. След това ще има обмен на мнения по отбраната. Това, е, този обмен на мнения ще започне непосредствено е, след е, проучването. Господин Моди е тук. Е, приветствам неговото присъствие на масата. Имаме чудесен спомен от участието му в работата на Комисията по бюджети. Знаете, че тази сутрин отложихме гласуването е, по трансфера номер 18. Необходима ни е допълнителна информация и е, се разбрахме, че вероятно ще пристъпим към гласуване към 17.20 днес. А, мисля, че преводачите трябва да прочитат заявление, защото те са мобилизирани, за да работят на след обед. Je crois pouvoir dire que nous devrons impérativement мисля, че мога да кажа, че трябва непременно да приключим до 17.30. Аз не чувам нищо. <laughs> Прави сте да празнувате предварително. <laughs> Е, ще говорим след обед, господин Депре. Утре, до вечера, до вечера, до вечера ще говорим. Да, порадвайте се още сега. Заповядайте, порадвайте се. А... Е, okay. <laughs> He's in the last square декларация. преводачите прочетоха ли си изявлението, пита председателя, защото нищо не е чул. Добре. Добре, господин Гал, може ли да продължите, да продължите там, откъдето свършихте тази сутрин? Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената ми възможност да приключа изложението днес след обед. Сега ще говоря на английски. Беше, беше, беше странно. Говорихме за потенциалните причини за закъснение в политиката по сближаване. Това изложение също се забави до днес след обед поради непредвидена политика – на политика сходна на политиката по сближаване. Та, преди да ни прекъснат, говорихме за предложенията за периода след 2020 година. Значителна част от потенциалната полза предполага гъвкавост. Ние трябва да я приветстваме, но трябва да има предвид, че политиката по сближаване предполага дългосрочно планиране, програми в е, оперативните програми, това може да доведе до закъснение. Засиленото внимание е, спрямо резултатите предполага достатъчно време за разработка на програмите и планиране. Мерките за упростяване трябва да се отразят в практиката. Твърде често сме чували, че ще се осъществи упростяване, но доказателствата от изпълнението на програмите разбираме, че всъщност нещата се осложняват. Така че усилията за упростяване трябва да се отразят в практиката. Сближение и синергия трябва да бъдат приветствани, но по настоящето законодателно предложение Фонда за развитие на селските райони е изваден от пакета за политиката по сближаване. Това ще затрудни интегрирания подход. И накрая натиска за, изпъл... за приемане на законодателство преди следващите избори за Европейски парламент може да бъде възможност и за достатъчно време за разработване на политиката по сближение, но трябва да има достатъчно време за законодателен контрол и за дискусии. Сега, е, във връзка с предизвикателствата, които се съдържат в предложението, усилията, които са предвидени, могат да забавят или дори да спрат прилагането в някои случаи. Предложеното намаление на техническата помощ ще може също да, да повлияе на резултатите, да породи административно бреме, намаляването на процента за съфинансиране и авансовите плащания могат да създадат проблем с ликвидността в някои държави членки е, е, намаляването от N плюс 3 е, към N плюс 2 във връзка с обещаването на, фондовете и тяхното разходване може да доведе до затруднения в случай с неочаквано закъснение така наречения earmanting, т.е. определен процент от сумата за определени цели, може да доведе до затруднения в някои държави членки и е, в някои случаи, когато има промяна в категоризацията на регионите. Може в някои държави членки да има е, големи е, области, които се разглеждат като преходни региони. В заключение мога да кажа, че след като започне да тече закъснението, изпълненията на политиката по сближаване набира скорост и инерция може да има големи разлики между държавите членки и вътре във всяка държава членка поради е, различни фактори, свързани с външната политика. Определена оперативна програма може да доведе до голямо закъснение в дадена програма, но е, да няма никакво закъснение в друга програма. Е, ясно е, че е, в е, е, всяка държава членка се полагат много усилия. Полагат се усилия и на европейско ниво, за да се справим с предизвикателствата. И е, по 20-те предложения при преценката на плюсовете и минусите също могат да възникнат е, предизвикателства. Това ни води до следните изводи. Първо, трябва да съзнаваме евентуалното отражение на правилата и на регламентите, да се съобразим с това – на второ място е, трябва да е, е, се разработят приоритетите. Целите на политиката трябва да са ясни. Искаме ли да се съсредоточиваме върху строго финансово изпълнение или искаме да си дадем достатъчно време за подготовката, за разработване на стратегия и за да се получим от опита си? Е, Европейски съюз е, е, говори за упростяване и хармонизацията. Това трябва да продължи. Трябва да продължим да изграждаме капацитет. Трябва да сме сигурни, че държавите членки прилагат и използват техническата помощ целесъобразно. С това искам да приключа своето изказване и съм готов да отговоря на въпросите ви. Председателя, благодаря господин Гао. Благодаря ви за е, направеното представене на проучването е, за заключенията, препоръките, упростяване, хармонизация, пъргавост, необходимост от техническа помощ и гъвкавост. Е, на настоящия етап мисля, е, че нашите съдокладчици могат да вземат думата и да споделят с нас е, мнението си. Мадам Тома. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Благодаря е, за това експертно мнение. Първо искам да я впиша в съответния контекст. От началото на настоящата многогодишна финансова рамка непрекъснато ни задават въпроси по недостатъчното освояване на структурните фондове. А като ви слушам, господине, оставам с впечатлението, че е, тези въпроси, тази тревога не е напълно обоснована. Още повече, че е, тези въпроси, е, това е, безпокойство, което комисията изразява, понякога се стига до прибързан извод. Комисията като че ли се опитва да докаже, че фондовете не са адаптирани, че не са целесообразни. Често се стига до извода, че добавената им стойност може да се постави под въпрос – Именно поради това, без каквато и да е било предубеденост и дори без да се съмняваме в тези твърдения, ние поискахме независимо проучване по изпълнението на структурните фондове. Казвам без предубеденост, само за да се разбере и да се коригира, защото сега възниква въпрос Какви корекции, какви подобрения да се внесат в следващата многогодишна финансова рамка? Как да се променят, как да се подобрят въпросните фондове? Като слушам какво казвате, е, е, оставам с впечатлението, че макар и да има някакво закъснение и че има паралелно сходно освояване на фондовете, вие ще ми кажете какво е положението между 2009 и 2013 година. Да, Та аз за себе си си правя извода, че, както се казва на френски, ако искаш да си убиеш кучето, го обявяваш за бясно. Така че е, имам предвид какво казвате, е, а именно, че това, което се твърди по отношение на освояването на фондовете, не винаги е точно. И това би могло да оправдае, ако парламента не е достатъчно бдителен, че е, трябва да се намалят структурните фондове. Но парламента не желая това. Те с вашето проучване камбанарията на църквата отново е поставена в центъра на селото. Имаме технически и политическо обяснение на това недостатъчно освояване в началото. Както вие правилно казахте, има външни фактори, фактори свързани с кризата. Мога само да добавя, че вие не посочихте факторите свързани с кризата. Аз ще си позволя да го направя, когато изброявам последиците бюджетни проблеми в някои страни, е, проблеми с спазването на публичния дефицит. И тук има колебание. Колебание е, относно съфинансиране, когато сме под окото на Пакта за стабилност и Европейския семестър. Това може да е една от причините, които можем да споменем. На второ място, регламенторната сложност – Съжалявам, че госпожа е няма, но привличам вниманието на, комитета, на комисията по бюджети и тези, които извършват бюджетен контрол. Не става въпрос, след като получим предложението на комисията и тя се опита да упрости нещата, ние да ги осложним като парламент – но все пак смятам, че при използването на техническата помощ и е, друго подобрение, ако можем така да го наречем на управлението, може да има подобрение на нещата, но все пак с това проучване нещата е, си отиват по местата. Господин Обрихт. Е, благодаря. Едно изречение в доклада ви е интересно. Е, на е, девета страница. Казвате, че плащанията по програмите 14-20 година закъсняват с една година е, спрямо периода от 2007 до 2013. Да, какво сравняваме ние? Еднакви периоди ли сравняваме? Е, защото до 2020 година остават още 3 години. Е, до сега са изтекли 4. Е, да е интересен. Въпросът е какъв е извода? Какъв е изводът от това? Ние сме на същия период с една година закъснение при плащанията. Има една година закъснение. Какво е, стана през периода до 2014 година е, е, за да има закъснение. Гледаме съдържанието на документа. Вие говорите, че има различни условия. Външни и вътрешни. Е, има външни условия, но има и вътрешни. Вътрешни условия, свързани с правното основание. Мисля, че това е наш проблем като парламент. Парламент е, е, е със законодател. Ние създаваме система. Ако направим коментари, кажем, съжаляваме, но това законодателство е твърде сложно. Точка. Това трябва да се каже ясно. Ако законодателството е твърде сложно, ни остават все пак 2019 и 2020 година. Тоест, е, трябва да се внесе бързо изменение. Какво е заключението за следващия период? Ако системата е още по-сложна от 2007 до 2013, то следващото трябва да бъде много по-просто. Но не говорим за упростяване, както говорим, а просто да се получим от предходния период. Иначе попадаме в клопка. Второто. Въпросът е, какво става, ако имаме закъснение от една, две или три години? Ако не сме готови с многогодишната финансова рамка и с регламентите преди изборите, вероятно всичко ще бъде прието в края на 2020 година, така че системата ще закъснее не с една, а с две, дори с три години. Да, според мен, при ще има 3 години закъснение. Защо? Защото 2001, 2002 и 2003 парите ще бъдат разходени по изпълнението на 2014-2020. Защото при това ниво на освояване, което е ниско, парите ще се използват за стари проекти. Дори да има пропаст с новите проекти от 2 или дори 3 години, трябва да се замислим Кои са последиците от такива закъснения? Кои са практическите последици? Практически какви са последиците от политиката по сближаване. А, не е краен 2019, а краен 2020. Какви ще са последиците от политиката по сближаване? Това е една спешна ситуация – Примерно в е, Комитета по регионите е, ще стане още по-трудно. Няма да имаме плюс 3, плюс 2. Да, комисията е, говори за плюс 2 или плюс 3. Така че докладът е интересен. Той предоставя информация в цифрово изражение. И аз се отнесох критично към доклада, аз е, добре познавам професор Балт, но вашите заключения не са достатъчно строги. Те са по-скоро политически и дипломатични. А мисля, че сега е момента, когато изводите трябва да бъдат много ясни, много категорични. Кажете, ако сега не сте готови, бъдете е, така. Тези заключения трябва да бъдат полезни за нас, защото ние говорим за това. Благодаря ви. Bien, il n'y a pas de catch the eye compte tenu de l'heure. Euh, vous avez noté que euh, l'enclenchement. Вие знаете, че започването на предишния период беше забавено. Така се натрупа забавяне с плащане. Дори да започнем на 1 януари 2021 година, дали комисията ще има достатъчна готовност да действа по 3 минути, 3 минути за заключение, господин Гал. Е, мерси, мерси оси. Благодаря, благодаря за въпроса. Ще се опитам да отговоря максимално бързо. Искам да подчертая факта, че за реализацията на политиката за сближаване има нужда от много време за подготовка. Затова имаме забавяне с плащанията към настоящия момент. Знаем, че има доста напредък в подготовката през последните години. Ако се върнем на този диапозитив в началото. Виждате как са бюджетните ангажименти. Там има забавяне за предишния период. Ако погледнем какво правят органите, които управляват тези плащания, те се занимават с подготовка, с може би това. Забавяне не се дължи на забавяне от предишната година. Връзка, предполагам, той е свързано с някои от проекти, които текат е, по-настояще. Ще сравня едни и същи неща. До някъде има различни фактори, включени в този процес 2007-2013. Законодателният пакет не беше прият, както става дума за периода 14-20 година. И отново става дума за 7 години. И затова за сравнението като иллюстрация решихме, че е добре да видим къде ще бъдем след 4 години в сравнение с предишния период и къде сме сега в настоящия период. Какво стана в периода 14-20 година? Казах подготовка. И като пример, евентуално, мога да кажа, процедурата за определене в началото, което споменах, се предполагаше, че ще бъде сравнително просто упражнение, състоящо се само от описание на органите, които ще реализират тази дейност. На практика видяхме, че това доведе до сериозни забавяния, тъй като провер... описанието трябваше да бъде проверено от одитните органи. Те искаха доказателства. Дали членовете, служителите имат компетентност да реализират тази политика. Органите по аудит искаха доказателства от управляващият орган да докажат, че техните служители имат компетентност да управляват тези средства. Един орган по управлението каза, че има такива служители, със съответни биографии, че лицето е работило 20 години в този орган. И това е един, една подробност, за която става дума. Всъщност, искам да приключа. Минаха 3 минути. Имаше забавяне в приемането на законодателството и това води до значителни последствия за периода след 2020 година. Благодаря. Благодаря, господе. Господине, че приехте да удължите своето презентация, господин Гал. Благодаря на вашия колега, господин Фари, И за сега. Оставаме до тук по отношение на инструментите за сближаване. Нека сега да започнем дебата по общата политика за отбраната и сигурността. С нашия колега от подкомисията по сигурността и отбраната, заместник председателят Клер Муди, който е сред нас в комисията по бюджета. Искаме да обменим мнения за това как върват нещата към момента и в бъдеще по една политика, която е стратегическа, която се счита от, за такава от гражданите, от гледна точка на финансирането на тази политика. Какви са тези инициативи? Става дума за структурирането, сътрудничество, ПЕСКО и развитието на индустрията в сферата на отбраната, както беше на последната седмица в Страсбург имаше гласуване в пленарната зала по този въпрос. Във връзка с преговорите за бъдещата много финансова, многогодишна финансова рамка и възможностите за финансиране на отбраната. По отношение на тази възможност се предлага инструмент от бюджета, така че парламента трябва да участва в приемането на тези интереси. Това, което ни интересува като институция е да видим дали тази политика е действително стратегия и дали изпълнява задълженията и целите, които са маркирани от парламента. За да се структурира нашия дебат, Нека да чуем първо господин Педро Серано, генерален секретар в външната служба, след това господин Силвано Преса, директор на Генерална дирекция бюджет в комисията и госпожа Хардеман, шеф на служба в външната служба на комисията. Преди това искам да помоля Клер Моди да представи своята гледна точка. Thank you. And, uh, thank you for, uh, the... Благодаря за организацията на тази среща. Благодаря за възможностите да работим заедно в бюджетната комисия. Имам чувството, че се връщам от Дона, като съм в тази комисия. Искам да благодаря на ораторите, които ще говорят е, днес след обед. Е, ще ги представя накратко. Общата политика за сигурност и отбраната. Това е една сфера, в която има много интензивно развитие през последните няколко години. Имаше нов тласък поради вътрешни фактори и също така поради външни фактори и новите заплахи, пред които сме изправени в момента, което изисква повече сътрудничество и по-добро сътрудничество на равнище Европейски съюз и също така засилване на сътрудничеството между държавите членки. Да, естествено като сме пред бюджетната комисия, изисква по-ефективно и по-добро финансиране като механизъм. И това ще бъде темата за обсъждане. Знаем, че разходите за отбрана са някъде около 1,3% от БВП, някъде около 200 милиарда евро за 28-те държави членки. Това беше през 2016 година. Тази сума се увеличава всяка година, най-вече. Защото 22 от държавите членки са членове на НАТО и са се ангажирали да увеличат е, разходите за отбрана до 2% до 2024 година. Виждаме също така, че на национално равнище разходите са много разпокъсани. Фрагментиране Липсва капацитет, липсва способност и ресурси. Има липса на система, която да се допълва по отношение на разходите. Става дума за около 25 до 100 милиарда евро годишно. Голяма част от обществените поръчки в момента тъкат на национално равнище, което води до голямо дублиране. За да се разходва по-разумно сътрудничеството, стана новото изискване. Това е всъщност начина по който можем да създадем европейска полза. Така че има някои нови и подновени инструменти, като например Европейския фонд за отбраната, който в момента има грантове за сътрудничество, иновации, изследвания и нови продукти. Предвижда се той да бъде около 13 милиарда в следващата МВФ след това има съответен европейски фонд, има възможност да се работи по мобилността по линия на свързването. Става дума за около 6 милиарда. Тези инструменти, заедно с други инструменти, трябва да постигнат целта за развитие и то бързо на общата политика за сигурност и отбрана, за да засилим сигурността за нашите граждани, което е основна задача на всички политици. Мисля, че това са въпросите, които ще бъдат обсъдени от нас, уважаеми колеги. Много се радвам, че мога да представя тук господин Педро Санчес, който е заместник директор в външната служба на Европейския съюз и отговаря за общата политика за сигурност и отбраната и за финансовите аспекти на тази политика. Добре дошъл, колега, и сега ще ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател, за мен. Удоволствие, че съм сред вас днес. Благодаря на комисията, че ни давате възможност да представим тези събития, които са важни и които имат изключително значение – и се нуждаят от подкрепата на Европейския парламент. Радвам се, че тук е Силвано Пресо от Генерална дирекция бюджет и Хилдия Хардемант, колеги с които работим по този въпроси и други колеги от комисията, които заедно работим, както каза председателката, за да се подобри сигурността на гражданите. Имаше доста усилия през последните години да се насочим в тази посока и да подобрим инструментите за отбраната. Но нека не забравяме, че това отива по-далеч от сигурността от отбраната. Става дума за усилия за сътрудничество, хуманитарна подкрепа, подобряване на управлението, борбата за човешки права навсякъде по света. Щях да кажа, че са почти точно важни, колкото и това, което правим за отбраната. Така че ако искаме да има доверие към нас е, в отбраната, има нужда да се инвестира в е, отбраната. Вярно е, че трябва да инвестираме повече. Повече и то по-добре, повече от това, което се прави в Европейския съюз по линия на колективните усилия. Тоест, е, повече по-добре и то заедно, защото така ще можем да развием една развита отбранителна индустрия и оперативна съвместимост между държавите членки. Това са двете основни насоки. Темата е изключително широка. Зная, че моите колеги ще говорят по някои тези въпроси. Само ще дам общата рамка. Ако трябва да преценим усилията в отбраната, става дума за три основни глави – Първото, е развитието на отбранителни способности. В Европа има голям брой инициативи в тази насока. Вие споменахте някои от тях постоянното структура на сътрудничество по отделни проекти, проекти, които някои развиват способността и след това разполагат тази способност, за да можем да работим заедно, да подобрим разполагането Европейският фонд за отбраната е много добра инициатива. Това е ново начало за комисията. Така имаме един фонд, който ни дава възможност да финансираме изследванията в отбраната до равнище прототипи. Координиран годишен преглед за отбраната, планове за развитие на способността. Всички тези инициативи се обединяват защото планът за развитието посочва кои са общите изисквания, какво трябва да произвеждаме заедно като държави членки в Съюза и то в интерес на Европейския съюз с координиран механизъм на преглед, за да знаем докъде сме стигнали, дали се движим в тази посока и така разбираме кои проекти ще бъдат за сътрудничество, след като има постоянно сътрудничество, структурирано, което дефинира тези проекти, които се подкрепят от Европейския фонд за отбраната проектите ПЕСКО целта е да се засили индустриалната база на държавите членки за отбраната и да се намерят проекти, които отговарят на изискванията, които са посочени от Европейския съюз. Това е огромна част от нашата работа. Искам да поздравя работата на председателя на комисията, който за първи път въведе част в многогодишната финансова рамка за сигурността и отбраната. Това е голяма промяна. Мисля, че Силвано ще говори за този въпрос. Затова ще спра до тук и ще му дам думата. Това ще бъде изключително важно за отбраната, но става дума и за мобилността, за което ще чуем по-късно. Военната мобилност е изключително важно за да улесним движението на силите през цяла Европа, когато разполагаме съответни мисии. Това е много важно за нашия основен партньор НАТО, за да може да се гарантира европейската територия и да не допускаме предизвикателства, както се получава в момента на изтока. Имаше нужда от подобряване на инфраструктурата – и също така да се решат някои правни проблеми и да улестим движението на въоръжените сили и техника в Европа. Това е голяма част, а след това са нашите структури, като способност да се разположат съответни мисии в отделни операции. Тук имаме голям напредък по отношение на военното планиране, подобряваме. Също така и гражданските способности, които могат да бъдат предоставени на Европейският съюз на разположение на съюз. Връзката между вътрешната сигурност, инструментите и външната сигурност. И нещо, за което ще говоря европейската е, линия за финансиране на мира. Това е много нов инструмент, който използва вече действащи инструменти но отива по-далеч. Нещо, което наричаме изграждане на капацитет за сигурност и развитие. И се променя в думата накрая дефенса за отбрана, а не за развитие. И накрая, за трите големи глави, последното е сътрудничество с партньорите. Ако искаме да сме ефективни нашата програма. Това трябва да се направи заедно с нашите партньори. Работим заедно с колегите от НАРО и тази част от нашата работа се увеличава. Може да погледнете подписите в новата декларация на председателя на комисията, на съвета и генералния секретар на НАТО, в което се вижда, която се вижда напредъка през последните години и се очертават бъдещите стъпки – този стълб за сигурността. Този стълб стои на две подпори Европейски съюз и НАТО. И двете организации се занимават с съответните си дейности. Всъщност и трябва да се гордаем с това. Радвам се от това, което направихме с НАТО през последните години. Сега ще дам думата на Силвано и Хилда, които ще говорят за новата архитектура на многодишната финансова рамка за това, което планираме по отношение на сигурността и отбраната вътре в бюджета на Европейския съюз, където се говори за Европейският фонд за отбрана, военната мобилност, бюджета за сигурност и отбрана, който финансира гражданските мисии и фондове. И сме сигурни, че ще, сигурен съм, че ще чу също така, продължението на международните специализирани сили. Това е много важен инструмент, който влиза в съкръщението, което споменах преди малко. И предлага, да, предлагам да спра до тук. Няколко думи за европейски е, инструмент за мира. Това не е бюджетен инструмент, базира се на Афина Инструмента, който помага да финансираме военните мисии на африканският мисия със съответни условия и се опитва, предлага да се отиде по-далече от ограниченията от тези сега действащи инструменти, дава се по-голямо, по-голямо финансиране на военните мисии и по-широко финансиране на операцията на нашите партньори и по-широка подкрепа за финансиране и оборудване на партньорите. Всъщност това са трите части в Европейския фонд за мир. Първо, това са нашите собствени мисии, операции. И тук, чрез Европейския фонд за мир, ще финансираме, става дума за 10,5 милиарда за 7 години, което ще ни даде възможност да финансираме операции и мисии за общата политика дава възможност, защото този фонд съществува и не е нужно, като започне нова операция, да търсим пари от държавите. Така има по-голям по достъп и по-голяма предвидимост. знаем как, каква ще бъде сумата още в началото и тук има по-голяма солидарност защото предлагаме да увеличим общите разходи. Това всъщност е най-големият, най-важният елемент в този, това предложение по отношение на мисиите. Искаме да гарантираме, че да има по-справедливо ви вноски към отбраната в държавите членки, не само тези държави, които в момента да финансират, защото те сега носят голямото бреме за да има по-добре разпределение между държавите членки, които за сега не пращат войски при тези операции. За сега финансираме около 5 до 10% от разходите за предложението на върховния представител. Има предложение за финансиране до 40%. Предлагаме, че вместо да се дискутира отдолу нагоре за общите разходи и какво да се добави, ще работим отгоре надолу с споразумение на политическо равнище, да видим какъв ще бъде процента за финансиране и след това отгоре се решава какво точно ще се плати. Така че това е, е впечатляваща стъпка от гледна точка на финансирането на отбраната в Европейския съюз. И втората голяма глава е подкрепа за оперативни партньори. Тук е голямата разлика с е, Африканския фонд е, че е не ограничаваме своята дейност само до континента Африка. Тук EDF ще се включи като перо в бюджета и трябва да намерим решение. Тук говорим за финансиране на Амисам Сомалия, съвместните сили в държавите от Сахел и силите, които се бият срещу Боко Харам които са изключително важни за европейската сигурност и за мира и стабилността в Африка. Трябва да знаем много добре как допринасяме до международния мир и сигурност и как помагаме за сигурността в Европа. Всъщност този инструмент не е ограничен само до Африка, може би в някой момента. Ще се наложи да действаме и на други територии. Не е ограничен и само до операции, които са необходими, като част от дейността на Африканския съюз, договорените операции. Тук виждаме в Сомалия в момента, че има един проблем. Като минаваме към прехода от Амисон към националните сили в Сомалия, съгласно сегашния фонд в Африка, нямам възможност да финансираме сомалийската армия, сомалийците отговарят, че искате да започнем работа по стабилизацията, трябва да се мине към предаване на дейността към националната на армия. Но нямаме инструмент за финансиране на армията в Сомалия. Знаем, че финансирането на чужда армия не е лесен въпрос. Е, трябва да има достатъчно гаранции и трябва да се наблюдава и контролира внимателно. Но ако не можем да направим това, има голяма празнина. На третият елемент е подкрепа за военните съоръжения за партньорите. Тук отново виждаме ограничения с сегашните инструменти, които всъщност са бюджетни инструменти, но също в Африканският фонд за мир – разбрахме, че в Централната Африканска република нямахме възможност да финансираме оръжия за държавните сили в тази страна, което създаде затруднения по нашия ангажимент за мир и стабилност в този регион. Имаме нужда от такъв инструмент. Знаем, че този въпрос е много деликатен, трябва да има сериозен контрол и съответни механизми да се направи така, че средствата да не се използват по начин, който вреди на човешките права и мира. Но ако не направим това, няма да помогнем по никакъв начин на демокрацията и човешките права. И сега виждаме последствията, ако че тези неща не бяха направени по-рано. Това са новите елементи в новите инструменти. Те са доста иновационни за първи път. Има такива. Има член в договора, който дава възможност на върховния представител да прави предложения. Заедно с комисията, благодаря на комисията, Хил работи много активно в тази насока. За да се получи нещо ефективно, което дава гаранции за ефективни инструменти за финансово управление от комисията и да има доверие към всички тези дейности, така че предложението на върховният представител е да се даде на FPI, управлението на финансовото управление на фонда, като предложенията ще се правят от е, върховния представител заедно с външната служба. Финанс... Управлението и решенията за използването на тези средства са в ръцете на държавите членки. За всички тези инструменти ще трябва да има решение на съвета. Държавите членки ще бъдат представени в Комитета за управление по отношение на операциите военните операции. Решенията ще бъдат единодушия по другите две глави. Ще се работи както е до сега, с квалифицирано, а финансовото управление ще бъде в FPI. И чрез съответният финансов регламент, който ще бъде прият, както беше за Европейският фонд за отбрана – и той ще бъде прият от съответен комитет, като външният одит ще бъде в ръцете на Сметната палата, Европейската сметна палата. Защо този инструмент не е ограничен само за Африка? Ние знаем, че Африка е основният театър на военни действия за този механизъм и това е отразено, отразено в преамбюла на документа. И накрая, финансовата част става дума за 10,5 милиарда те не се появяват така изведнъж, базиран на изчислението на нашия опит до сега. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Мисля, че това ще бъде част от дискусията за многогодишната част, многогодишната финансова разлика. Да, това всъщност е част, перо от бюджета, но той, тази, това перо е включено като вноски и трябва да бъде разгледано от държавите Шанки. Извинявайте, че се изказвах толкова дълго. Благодаря отново, че имаме възможност да се срещнем с вас и да обсъдим тези проблеми. Благодаря. Благодаря ви, господин Серано. Благодаря за подробната презентация. Вярвам, че ще получите въпросите, които очаквахте. Сега имам удоволствие да дам думата на господин Крейса. Той в момента изпълнява сложността генерален директор на дирекция бюджети в Европейската комисия. Той е човека, който ще дава парите, за които тък му ставаше дума. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за възможността да съм сред вас и да споделя каква е идеята, която стои зад дейностите в областта на отбраната, както и за предложеното в рамките на следващата МФР. Ще представя бюджетните аспекти на този въпрос и как те се вписват в настоящата МФР – не започваме от нулата в крайна сметка. Ще разясня и как това е отразено в предложението за следващата МФР. И така, какво съществува в момента? Ами подготвителни дейности за изследвания в областта на отбраната. Те са за периода 2007-2019 година. Идеята е, че не само в областта на отбраната, липсват финанси, но също така съществува и една разпокъсаност, която влияе върху ефикасността на разходването на средствата. На европейско ниво се опитваме да направим следното, да дадем стимули за подобряване на сътрудничеството. Следователно, по този начин искаме да подобрим и ефективността на разходването на средства в областта на отбраната. В САЩ пък има 30 системи на конкретни оръжия. В Европейския съюз пък те са 178. Така че виждаме в, а, как, как, с каква разлика работим. Що се отнася до прилагането и изпълнението, първите договори вече се изпълняват на първо място те са свързани с а, използването на управлявани от човека подводници, както и на дронове. А, та там ще се подобри сътрудничеството. Бихме искали да, поз... да поздравим парламента за усилията и за конструктивния подход, а, що се отнася до програмата за индустриално развитие на отбраната. Тук имаше много сериозен проект, а, а, а, период на преговори. Та, бюджетът за периода 2019-2020 година е сериозен. Той а, цели създаването на стимули на държавите член, за държавите членки за участие. Поне още 2 милиарда евро ще дойдат от държавите членки. Те ще се разходват за проекти от общ интерес. Цялата идея е да се създават общи проекти, които да бъдат по-ефективни в областта. После преминаваме към основанието а, за предложението в рамките на следващата МФР. Е. Тук а, политиката по отбрана а, става един от приоритетите. Залага се в дейностите, които ще се извършват в целия Европейски съюз. По отношение на структура и на бюджетния пейзаж, както колегата вече спомена, вече имаме конкретно перо в бюджета, което се а, дава за сигурност и отбрана. В рамките на това перо има конкретен набор от дейности, които са свързани с отбраната. Тук са два основните елемента. Първият е свързан с изследванията в областта на отбраната. Говорим за изследвания, които са посветени само на тази област – Тук ще се разходват около 4,1 милиарда и после имаме почти 19 милиарда, които се дават за развиването на потенциали в областта на отбраната. Що се отнася до целите, които преследваме тук, Разбира се, очакваме да развием една стратегическа автономност на ниво Съюза, но също така и конкурентоспособност на отбранителния ни сектор – Една от нашите цели в този смисъл е насърчаването на технологичните иновации и на изследванията в областта на отбраната. Също така а, говорим и за подобряване на полезните взаимодействия между различните страни, които работят в областта на отбраната в Европейския съюз. Подобряването на полезните взаимодействия с други политики също е важно. Говорихме за това във връзка с отбраната, именно че отбраната е много широко понятие и заради това дейностите в рамките на Европейския съюз трябва да се развиват хоризонтално. Що се отнася до полезните взаимодействия, разбира се, ще има а, полезни взаимодействия с други политики на ниво Съюза. Разбира се, изследванията са едни такива. А, говорим за а, конкретни взаимодействия с а, изследванията в областта на отбраната за военни цели и за цивил... целите на цивилните власти. Да, говорихме за един проект, който е военен, но в същия момент той се подема и в, в а, рамките на цивилните служби. Също въжи и за космическата програма. Тук говорим за, световни, за системите за глобално позициониране в рамките на сателитната система, която се изгражда. Предложението за програмата за цифрова Европа, която се предлага в рамките на следващата МФР, е, също е важно. Ще имаме и взаимодействие с други програми, като например изследванията в областта на морското дело и сигурността. Следователно, като цяло, имаме горе-долу 19,5 милиарда евро, които се дават за тези дейности в областта на отбраната в новата МФР. Добавете към това 10,5 милиарда евро, които се дават за механизма за мир в Европа – и виждате, че всичко това идва от бюджета. Та въпросът е, защо това е толкова важно в рамките на бю... бюджетната структура? Ами защото има ограничения на нещата, които бюджетът може да финансира. Това е заложено в самата идея за бюджета, т.е. например не могат да се финансират разходвания на средства единствено за целите на отбранителни дейности и дейности по сигурността. Заради това и а, говорим за хибридни дейности, т.е. дейности, които се занимават с а, а, изследвания и иновации, например в а, рамките на промишлеността за отбраната и други. В този смисъл господин Сарано вече разви а, тез, тази теза, т.е. има конкретни ограничения на това до каква степен бюджетът може да се ползва за тези цели. Предложението на комисията обаче, както и съвместното предложение на комисията и на върховния представител за европейс... механизма за мир в Европа, са комбинирани предложения и работят заедно, т.е. те а, си взаимодействат по един положителен начин. Знам, че господин председателят не се радва много на финансови инструменти, които предлага финансиране отвъд самия бюджет, но в крайна сметка трябва да вземем предвид регулаторната рамка, в която в крайна сметка всички ние трябва да работим. В крайна сметка трябва да вземем всичко това предвид. В крайна сметка също така ефективността зависи от това какво можем да постигнем с ресурсите, които са налични. Що се отнася до това колко ще бъде подкрепата и как ще се насърчава сътрудничеството в областта на, на научно-развойната дейност и развитието на технологиите в областта, подкрепата от бюджета ще зависи от конкретната фаза на развитието на проекта сериозни ще бъдат финансираните в частта при обследването. Преди да се достигне до прототип, може да имаме до 100% финансиране, но когато се премине към фазата с прототипа, тогава а, а, финансирането може да спадне до 20% от общите а, разходи, когато се стигне до пазара в фазата при сертифициране, например, може да се достигне пък до 80% финансиране. Що се отнася до насърчаването на съвместните усилия, се предвиждат бонуси, що се отнася до проектите, които са част от постоянното структурно сътрудничество. Говорим за а, 3% а, при постигане на всяка цел – също така, а, говорим и за подобряване на сътрудничеството между МСП. Тоест, искаме да насърчим създаването на структури в рамките на целия съюз. Бих искал също така да дам и няколко думи, да кажа и няколко думи по отношение на изпълнението, за да се финансират дадени проекти в рамките на ФАО. Има някои минимални изисквания, които трябва да се изпълнят. Поне три а, участници трябва да има от различни държави членки, така че отново насърчаваме трансграничното сътрудничество в рамките на Съюза. Участниците трябва да са установени в а, ЕСА, т.е. не трябва да се контролират от а, лица, които не са част от Европейския съюз. Очаква се управлението да се извършва от комисията. Изпълнението пък се организира на база на а, а, едногодишни и многогодишни програми. Както колегата вече спомена, проектите ще се оценяват от комисията с помощта на външни експерти. Бих искал също така да добавя и нещо свързано с мобилността при а, отбраната. Говорим за 6,5 милиарда, които се дават. А, те идват в добавка на 13 милиарда по ФАО, т.е. имаме а, горе-долу 20 милиарда в, в рамките на следващата МФР. Тук цялата идея е да се насърчат а, взаимодействията между а, инфраструктурни проекти. А, тук тези пари ще бъдат а, дадени за възможността на конкретни съоръжения и войски да се, да се местят от една или друга част на Европейския съюз към втора. Така, това а, се отнася за най-различни ситуации, включително за ситуации на война. Разбира се, това е свързано и с трансевропейската мрежа по транспорта. Разбира се, част е и от механизмът свързване на Европа в транспортния сектор. Това дава и правното основание за изпълнението на проектите. Това е. Благодаря ви. Сега мога да поема въпроси. Благодаря ви много, господин председател. Да, убедена съм, че ще има много въпроси. Имаме и трети оратор, госпожа Хилда Халдемар. Тя е председател на Европейската службата на комисията за външна сигурност. Изключително важна е дейността ви, що се отнася до разходването на средства на Европейския съюз за външна дейност, като например мисиите на CSDP. Благодаря ви, госпожо председател, господин, предс... господин председател, дами и господа, колеги. Много се радвам, че ще имам възможност да се включа в дискусията. Бих искала да се концентрирам върху европейската Европейския механизъм за мир. Той е част от общите дейности на Съюза в областта на ОПСО. Бих искал да допълня, да допълня казаното от колегата Серано по отношение на управлението. Услугата за инструменти в областта на външната политика, която а, управлявам, осигуряват мир, сигурност и стабилност Смятам, че като цяло нашето финансово управление е сериозно, имаме много опит по въпроса, но също така действаме и превентивно и ефективно. Посредством бюджета работим в няколко области. Първо целим стабилност и мир. По този начин избягваме конфликтите в кризисни ситуации. Що се отнася до миналата година, например, Постигнахме невероятно сътруднич... Е, е, невероятен напредък, защото си сътрудничахме с Европейската комисия, съвета, парламента и службата за външна дейност. Сега ние работим и с военните за подобряване на капацитета и за да развием капацитета в областта на сигурността и отбраната. Предполагам, знаете какви са условията, при които може да се използва CBSD, когато има сериозна заплаха за съществуването на дадени институции и за запазването на правата на лицата. И следващият момент е свързан с консенсусът между Европейския съюз и дадена друга страна че има опасност да се нарушат условията за устойчиво развитие. Някои от тези вече са постигнати, но като гледаме към бъдещето, трябва да имаме предвид, че бързият отговор на проблемите трябва да бъде ключов елемент от бъдещата а, рамка, за да можем да подобрим международното сътрудничество и а, а и развитието в нашата област в рамките на нашия инструмент. Естествено, ние подкрепяме и мисии на CSDP. Ще подобрим, ще работим в набор от кризисни места, както и набор от ситуации. Ние даваме възможност за финансов надзор. Разбира се, Нашата услуга е изключително важна, защото Европейския съюз се бори за справяне с кризите в рамките на цивилните операции. Така че искаме помощ от вас, за да можем да отговорим на това търсене на услугата. Предполагаме, че този инструмент ще бъде ключов и за следващата МФР, поне това предлага комисията. Също така предлагаме разширяването на средствата, които ще бъдат а, достъпни. Независимо от това обаче колко полезни са тези инструменти в рамките на европейския бюджет, а комисията предлага разширяването на тези инструменти, в рамките на следващата МФР. Тези инструменти все пак не са достатъчни, когато стане въпрос за действия с военен характер. Те са част от картина, която трябва да бъде допълнена от втора част, а именно част от бюджета, с която да се дава възможност за допълнителни действия. Именно тук се намесва и механизмът за мир в Европа разгледан от колегата Серано. Нашата а, организация а, сериозно се занимава с този въпрос. Върховният представител вече говори за това, че трябва да се финансира допълнително а, управлението на този механизъм, който споменахме. Изключително важно е да се вземе предвид казаното вече от върховния представител, но финансирането на ОВПСС и на други инструменти ни дава възможност наистина да се справим с тези предизвикателства. В подходът ще се улесни и ще се интегрира много по-добре, ако имаме възможност да създадем допълнителни полезни взаимодействия с други а, заинтересовани страни. Също така трябва ни сътрудничество с военните а, действащи лица. По този начин можем да отговорим и на сериозните предизвикателства, в, а, които възникват от това, че изискванията за а, механизма за финансиране, не мож, на които не може да се отговори чрез механизма за финансиране. Заради това и двата а, механизма трябва да работят заедно. Що се отнася до следващата МФР и предложеният механизъм за мир в Европа, ще работ... те ще работят ръка за ръка, за да можем заедно да отговорим ефективно, ефикасно и по максимално бърз начин на европейските нужди в областта на отбраната и сигурността. Тези въпроси са свързани с европейското ДНК. Буквално това е част от нашата работа. Стратегическите и политически а, въпроси тук изискват цял а, инструментариум, за да може Европейския съюз да има абсолютно всички инструменти и да заеме пълноправното си място в осигуряването на сигурността на гражданите ни. Благодаря ви за вниманието и за подкрепата ви. Thank you very... Благодаря много. Благодаря на последните изказали се. За мен е истинско удоволствие сега да е, предостави отново председателството на господин Артуи. Е, но вие сте експерт, скъпа. Е, ще дадем думата на колегите, които искат да вземат думата и да реагират. Още веднъж искам е, да приветствам тримата изказали се. Аз приветствам вашата находчивост. А, е, може би някои ще ми се сърдят, но знаете, че аз съм привърженик на бюджетното единство – Бюджета говори на европейците. Ако им кажем, поемаме ангажимент към отбраната, без да сме реално, остава нещо двусмислено. И в един момент трябва да излезем от е, двусмислицата, за да може Европейския съюз да представи себе си в яснота, е, ясно да се представи пред европейските граждани. Госпожа Тома първа е поискала думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда по-малко дълга от изказалите се. Това не значи, че съм го постигнала. Първо, искам да приветствам завръщането на Клер Моди в Комисията по бюджети. За мен това е истинско удоволствие. Искам да кажа, че лично аз изобщо не се съмнявам в необходимостта от развиване на европейска отбрана, така че е, не говоря по същество. Тук сме в комисия по бюджети и наблягам на въпроса не само защото винаги съм била убедена в необходимостта на европейската отбрана, но като имаме предвид и настоящата геополитическа обстановка, е, тази обстановка може само да засили подобно убеждение. Както вече казах, намираме се в комисия по бюджети и искам да се спра именно на тези въпроси. Плюс още един въпрос. Вие вероятно сте забравили вота в парламента по е, предложението. Първо, е, извън бюджета, както каза председателят Артуи, ние е, проявяваме изключително лицемерие. Ние се оправдаваме с договорите. Договорите не го позволявали и за това се опитваме да направим външен бюджет. Та, или държавите членки са убедени и правилото може да се промени, но така или иначе ние не го заобикаляме. Ефективността не може в никакъв случай да оправдае липсата на искреност в бюджета – още една точка, по която съм съгласна с е, господин Артуи. Втора точка и по-скоро втори проблем. Приходите. Приходите. Е, отново повтарям, макар да, макар да, да одобряваме подхода, въпросът е с какви пари. Парламентът е уморен, понякога дори отекчен от е, това, че съвета непрекъснато съобщава допълнителни разходи, без да се задава въпроси за приходите. Казват, няма проблем, ще съкратим настоящия бюджет. Няма значение е, в какъв размер са съкръщенията, за какво служат. Просто имаме приоритет срещу приоритет. Положението е абсолютно абсурдно. Тук има, да кажем, някаква многогодишна финансова рамка и непрекъснато правим вътрешни съкръщения. Обръщам се към вас. Внимавайте, внимавайте. Утре ще направят същото и за отбраната. Достатъчно е да изникнат нови приоритети и тогава ще отпаднат стари приоритети и ще трябва да се приспособяваме, защото нямам пари. Това е проблем. Освен това, освен това, ни, ни безпокои това, че един бюджет, който бюджет за солидарност, е, бързо да се приплъзне към бюджет за отбрана и сигурност. Сигурна съм, че, бюдж... че отбраната и сигурността трябва да фигурират в бюджета. Имаме проблем. Проблем първо с позицията на парламента, за която толкова се говори и ние се опитваме да дадем отговор. Казваме, няма проблем с новите приоритети, но при условие, че бюджета на Европейския съюз се увеличи с средствата, които са необходими за тези нови приоритети. Миналата седмица имаше един подготвителен вод, ако мога така да се изразя, и онова, което тук още казах, беше утвърдено. От една страна използвахме маржовете по силата на гъвкавостта, а от друга страна имаше съкръщение по БСФ. Това повече няма да може да става. В следващата многогодишна финансова рамка трябва да кажете на вашите приятели в съвета, че нещата не могат да продължат така. Няма да могат да продължават да съкръщават, както съкръщават сега. Парламентът ще бъде категоричен, политика по сближаване или солидарност или Европейски социален фонд. Та, няма да могат да съкръщават бюджета, както го правят сега. Сега възниква е, проблема с приходите отново повтарям, не говорим за въпроса по същество, говорим за сериозно отношение към бюджета, за откровенно отношение към бюджета, като се каже, че има нов приоритет, да намерят пари за новия приоритет и да не отнемат средства от старите приоритети. Още един проблем, който може да ви накара да се разсмеете, но един от вас, не ви запомних имената, извинявайте, но представител на Европейската комисия каза, че Предложението се прави възоснова на два етапа. А парламентът е гласувал три етапа. Им чувство, че още сме законодатели. Понякога зачудя, чудя, сме ли или не сме. Та искам да чуя каква е вашата позиция по този въпрос. Председателя, това ли е госпожо Тома? Всичко ли? Е, това е за момент. Добре. Колегата Буштинаро. Благодаря много, господин председател. Сега е, ще е, премина на английски язик. Ще започна с някои общи забележки е, както никога до сега, сега има ясна връзка и взаимозависимост между сближаването сближаване между държавите членки, е, сближаване в Европейския съюз и сигурността и отбраната. Защото сигурността може да се превърне в основен политически актив и е, да наруши сближаването и еднородността на нашия съюз. Ето защо аз подкрепям идеята да пристъпим към изграждане на същинска европейска отбрана и сигурност с малкото, с което разполагаме в момента. Цифрите не са толкова впечатляващи. През 2017 година имаме по-малко от 20 милиарда евро, плюс кумулативен ефект и така нататък в сравнение е, е, с разходите за отбрана в много държави членки, това е нищожно, но едно необходимо начало и е, трябва е, да започне, да започне реално по новата многогодишна финансова рамка. И е, искам да попитам Европейската комисия и Европейската служба за външни действа. Кои са основните области, където според вас е, трябва да започнем да прилагаме нови проекти във връзка с отбраната? Лично аз мятам, че има една определена точка. Е, е, кибер и хибер. Кибер и хибер. Държавите членки могат да направят много неща на прилични, за прилични разходи, ако обединят ресурсите, но с е, чудесен резултат, защото ние ще съчетаем усилията си за отбрана. Нито една държава членка не може да се справи с толкова ограничени средства. Вижте най-развитите и най-оборудваните държави членки Франция и Германия. Виждате, че те не могат да постигнат нещо такова сами. Европейският отговор е единствения, който е, можем да си позволим. На второ място ще бъде важно е, да инвестираме там, където има забележително ново развитие дронове, е, лазери, въздушна Европа с е, научни, технологи... научни технологичен капацитет. Така ще се запълни празнината и държавите членки ще могат да приложат всичко на практика. На второ място, мобилността в областта на отбраната. Как ще се осъществи това? като си има предвид е, разделенията в е, парламента. Дали да има 10 милиарда за на е, Connecting Europe Facility? Трябва да имаме ясни критерии за достъп до Connecting Europe Facility, както и стратегически план. Трябва да инвестираме в мобилността в областта на отбраната, защото това е най-необходимия вид мобилност – аз е, цитирам канцлера Меркел. Завчера, завчера тя каза, че трябва да обединим средствата си в отбраната в е, източната част на Европейския съюз. Там има е, същинска заплаха за сигурността от Русия. Затова трябва да има стратегическо планиране, всички държави да участват. Това е стратегическо упр... упражнение. Не можете да действате краткосрочно, да запълвате дубки тук и там. Трябва да бъдем последователни и обединени в планирането, за да може континента да може да е, превозва отбранително оборудване, както и войски Отправям въпроси към Европейската външна служба. Възнамерявате ли да започнете подготовка на протоколи? Не говорим само за превоз на танкове и на камиони. Говорим за човешки ресурси, за хора. Е, трябва да се действа бързо. Не можем да си позволим е, кафе-пауза и да си е, превозим силите и войските до някъде. Трябва да има внимателно разработени протоколи, за да може това да се извърши ускорено. И накрая бих насърчил от все сърце както комисията, така и съвета да работят, за да се предотврати разделението. Ако се обърнем към отбраната без излишни разделения, ще обслужим единството и солидарността на Европейския съюз. Направете го защото европейската отбрана може да се окаже основна полза вместо за по-разделен Европейски съюз. Кой друг иска да се изкаже? Господин Тарон. Благодаря, господин председател. Аз съм тук като оръжие за двойна употреба, защото замествам колегата Валеро от комисия СЕДЕ. Аз съм пък трябва да отговори на призива за намаление на разходите в комисията по бюджети. Три бързи въпроса ако има документ, който да се разпространи от днешната среща, е, както и е в НАТО, 2% БВП за отбрана. Това е довод за Европейски фонд за отбрана, друг инструмент по е, АМФ. По този начин Европейски съюз ще допринесе за тази цел на НАТО, но страни, които не са членове на НАТО Швеция, Австрия, Ирландия и Финландия. Това може да създаде правен проблем. Може да е, бъде проблем да допринесат чрез европейския бюджет е, за целите на НАТО. На второ място. Е, колективна териториална отбрана – е, очакваме среща на държавните глави и на държавите членове на НАТО. Това всъщност е данък по НАТО. Това не се споменава в договорите. Но новият инструмент в многогодишната финансова рамка е съточен върху подобна задача. Как планирате за в бъдеще инвестициите в отбраната в Европейския съюз е, ще е, изпълнят тази военна задача, както е по договорите? И накрая, е, военната мобилност. Ние виждаме, е, че има предложение да се вземат пари от Connecting Europe Facility, от фонда за свързване на Европейския съюз в много умове. Това означава, че танковете от запад трябва да отидат на изток. Нека се спрем на един проблем, е, който се нарича Rail Балтика. Според Европейската комисия това е железопътна линия, чрез която военния капацитет може да се разгърне в Балтийските страни. Преди 110 години а, бронирани влакове доведоха до някаква разлика, докато сега нещата са различни. Това не може да се постигне с такива средства. Та, всичките е, пари за балтийските страни, може да ги вземете от балтийските страни. Китайците няма да стигнат до там, няма да стигнат до там и с е, въоръжени влакове. Няма да говоря по-дълго от госпожа Валера. Европейската отбрана е от ключово значение. Трябва да преодолеем недоверието един към друг. Трябва да е, развием капацитет и всяко пени, разходено там, е разходено както подобава. При условие обаче, е, че действително разходваме средства за отбрана, а не за нова сграда Поларис парк Брюксел, е, която е домакин на готини хора, но тия готини хора не могат да направят каквото и да било за отбраната. И ще спра до тук. Благодаря. Мерси, месье Таран. Ки d'autre? Благодаря, господин Таран. Кой друг? Не виждам други желаящи да вземат думата. Най-напред, лично аз искам да приветствам поучителната страна на документа, който е изготвен от дирекцията бюджет, нали? Нали, нали така? От Генерална дирекция бюджет на комисията. Е, чудесна иллюстрация. Колко е, уражени системи, 178 в Европейския съюз срещу 30. 17 вида танка и само един в Съединените щати. Фрегати 29 е, в Европейския съюз, 4 в Съединените щати. Бойни самолети 20 в Европейския съюз, 6 в Съединените щати може да бъдете по-пълни. Е, е, има е, европейци, които са за европейска отбрана, но си купуват военно оборудване от Съединените щати. Може ли тук в тази табличка да посочите кое оръжие е създадено в Европейския съюз и кои са купени от щандовете на Съединените щати или на други места? За да се засили европейския дух – Хубаво е да има Песко, но ако членовете на Песко продължават да пазаруват а, а, ракети Patriot или друго оборудване, хеликоптери или бойни самолети, има смисъл да поговорим. Втория ми въпрос. Песко. Има ли специален бюджет за управление на Песко? И защо как функционира Песко, ако няма собствен бюджет? някаква, някакви обър, объркани връзки на партньорства ли е? Какво е бюджетното изражение на ПЕСКО? Трето, във връзка с преговорите. Все пак, ние сме представители на европейските граждани. И правим едно упражнение, е, което не се вписва в договорите, при условие, че има поток на мисълта в Европейския съюз и е, те смятат, че има предимства от европейска система за отбрана. С други думи, не трябва ли да се изтъкне необходимостта от промяна в договорите? Комисията се опитва да е, печели почва, но въпросът е политически. Е, това е въпрос на, политически, на политическа легитимност. И накрая, Накрая няма да говорим отново за необходимостта от бюджетно единство. Европейския бюджет е съзвездие от инструменти, бюджет, извън бюджет, улеснения по бюджет, доверителни фондове, но обективно казано, гражданите не могат да разберат за какво става въпрос. Така че това е проблем свързан с демокрацията. Ако искате да отстоявате необходимостта от европейска отбрана, не е ли добре да се каже, е, има национален разход, който не е ефективен, така че имаме интерес да прехвърлим тези национални кредити без ефективност е, да, те да бъдат на разположение на европейския бюджет, да по този начин да се намалят националните бюджети и като цяло да не нараства да не нарастват публичните разходи в Европейския съюз. Ако обичате, споделете мечтите ми. Alors, euh, madame... Euh, е, и така, дами и господа, искате ли да вземете отношение на наблюденията, които изразиха у нези от нас, които взеха думата. Мерси, мерси beaucoup, Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати, които поставиха категорични и имащи отношение въпроси в някои моменти, както беше казано, целите не са толкова видими. Всички усилия, през които работим по последните години са насочени към сближаване за подобряване на европейската отбрана. И по този начин се движим по един общ път. Дали правим тези неща извън договора? Мисля, че отговорът е ясно отрицателен. Тук трябва да се направи разграничение. Всичко, което се прави от по линия на договора, което се финансира от бюджета, друго, което е по линия на договора, но не се финансира от бюджета. Аз лично не мога да изнасям. О, о, може ли да обясните тези неща пред гражданите на Европа? Трябва да знаем, да направим ясно сравнение пред гражданите на Европа по този фундаментален въпрос. Аз разбирам че въпросът е сложен. Но не можем да се измъкнем от е, този юридически проблем. Трябва да водим една ясна дискусия за гражданите. Напълно съм съгласен, господин председател. Разбира се. Всъщност е, това е дейността на политиците. Нашата цел тук е да ви помогнем. Следователно, може да разполагате с пълното наше сътрудничество, за да ви помогнем по тази тема. Ще спомена, както беше казано, за постоянното е структурирано сътрудничество. Тези неща са различени от договора. Всички, повечето от действията се финансират една част от комисията, друга част от фонда за отбрана на, на Европа. Става дума за съответни проценти. Това е действително. Това по никакъв начин не показва, че работим извън договора. Работим в ясна юридическа рамка, която беше дефинирана съвсем ясно в рамките на политиката за сигурност и отбрана. И точно по линия на тази политика ние действаме. Не намираме разпоредба в договора, която налага ограничения. Всъщност, е, има само един договор, който в разпоредба в договора, който забранява от бюджета да се финансират е, оперативни военни разходи. Всъщност комисията направи тълкуване. Позитивно юридическо тълкуване на този въпрос. Трябва да поздравим комисията за този тези действия. Може би не всички са доволни. Аз разбирам това, но става дума, че такава е действителността през последните години. Вместо да се насочим към единствено към финансирането, голямото финансиране е по отношение на капацитета е в, ще бъде в раз, ръцете на държавите членки и това е отговорност на държавите членки. Като говорите за съответни мечти, може би в бъдеще ще се стигне до момент, в който ще има финансиране от бюджета. Става дума за член 41, алинея 2 и работим на база на тази разпоредба. Всъщност зачитаме ограниченията на тази разпоредба с съответните ограничения. Към другите въпроси. Основната ми мисъл беше, че работим в рамките на договора, така както се тълкува той в момента и зачитаме този договор. Да, правим усилията, увеличим усилията в тази насока. Имаше доста въпроси за 2% от БВП. Дали Европейски съюз може да приеме такава цел. Всъщност това не е цел на Европейския съюз. Отговорът е ясен, не може. Това са задължения на държавите членки, които са партньори в НАТО. Това са задължения, които са поети от държавите членки в рамките на ПЕСКО, постоянното структуриране от сътрудничество. Тези задължения са част, е, една четвърта, но те не са задължения към НАТО. Така че това, което правим в момента е да работим отново в е, изрядна политическа рамка. Имаше въпроси за мобилността. Става дума за нещо, което се използва за двойна цел. В момента процесът за мобилност е първо да се идентифицират военните потребности за транспорта на военни съоръжения вътре в Европа. Работим заедно с НАТО, да търсим съответните потребности и след това ще има решение на Европейския съюз, което ще вземе предвид тези потребности на НАТО и така ще бъде дефиниран на една инфраструктура. И тези технически потребности ще бъдат договорени през септември. септември. И след това ще започнат проектите, които ще бъдат финансирани и до някъде на фонда, на комисията, част от бюджета. Това беше ясно казано от съвета. Става дума за двойна употреба. Тук не става дума за инфраструктура, която ще бъде полезна само за военни цели, но всъщност става дума за инфраструктура, която ще подпомага и гражданското движение, транспорта в Европа. Може би комисията ще уточни тези предимства. Така че в момента това е, е процеса, който тече за военната мобилност. Мобилността има нужди извън инфраструктурата, има нужда и от съответни регламенти, митници, разрешенията за влизане на територията на държавата. Тези неща трябва да бъдат взети през следващият месец, през следващите месеци. Има един елемент инфраструктурен, има и други елементи, които са правни и целта е да се хармонизира съответните национални регламенти. Това е нещо много важно, което трябва да се направи от Европейския съюз. Иначе няма да имаме средства да въведем всички тези идеи на територията на Европейския съюз. И това ще бъде направено с решение на Съюза. Не знае дали има други въпроси. Надявам се, че отговорих на всички ваши въпроси. Благодаря за отговора. Господин Презап, няколко допълнения и пояснения. Може би не се изразих съвсем ясно. От едно до три държави. Една до три ще участват. Това е минималното изискване. Ако мога да поясна за военната мобилност, това се добавя към фонда за свързване на Европа. Парите не се вземат от този фонд, то се, те се добавят в допълнение към фонда за свързане на Европа. Господин Алтри. По отношение на единият бюджет, тук има един принцип, по който сме съгласни за следващата финансова рамка. Комисията предлага да се интегрира този фонд с бюджета. Там има една част, която е свързана с за военните интервенции. Не работим по този въпрос и ако има нужда, ще има и промени в разпоредби. Казахте, поставите акцент върху закупуването на въоръжения извън Европейския съюз. Тук има една система, която предлага мерки за фонда за отбрана. Целта е да, да се стимулира закупуването на продукти, които са произведени вътре в Съюза – така ще можем да получим една автономна стратегическа стратегия. Госпожа Ерденман, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите и коментарите. Мисля, че моите колеги казаха основните неща. Не искам да удължавам дискусията. Благодаря. И така, заключение. клетва Моди. Благодаря. Благодаря на гостите за подробните презентации. Благодаря и за отговорите на въпросите. Да, можехме да продължим много по-дълго и да навлезем в повече подробности по темите, за които стана дума за управлението и другият въпрос за единството на бюджета – който е близо до сърцето на председателя на бюджетната комисия. Мисля, че ангажимента на двата, двете комисии показва значението на нещата, по които работим и че приемаме много сериозно този въпрос. Мисля, че този разговор между нас ще продължи в рамките на парламента. в една в едни срокове, е, които знаем добре, за да може да се стигне до законодателство за следващото МФР. Така че благодаря отново за вашето присъствие. Благодаря, господин председател, за съвместното заседание, на което можахме да обсъдим предложението за дълбочено. Благодаря. Благодаря, Клера.